Dear colleagues, we can... Uh, Скъпи колеги, да започнем нашата работа с приемане на дневния ред. Ако нямате възражения, смятам, че може да приеме проект на дневния ред без промени. Сега съобщение на председателят. Първият съобщение, свързано с, с коригендум на регламент 536 от 2014 на Европейският парламент и съвета относно клиничните тестове от, за лекарства в е, регламент 536 има грешка Европейският парламент е приел становище на първо четене на 2 април 2014 година. Става дума за, ед... за несъответствие в текста на а, раз член 8, 5, 19.3, 23, 5. Европейският е, парламент е поискал от съответните служби да е, се направят необходимите е, поправки. И комисията, водещата комисия в случая, ще разгледа проекто предложението с нанесените поправки. Съответните поправки бяха изпратени на всички членове на комисията ЕНВИ в сряда. Ако до края на днешния ден не получиме възражения или коментари, се смята, че е, коригендума се приема и ще го разгледаме на първата сесия на Европейският парламент в Страсбург през октомври 2. Става дума за е, изменения към доклада на АВКО относно преразглеждане на правилата на вътрешният правилник, за да можем да излеземе с становище по въпроса. Имаме краен срок за внасане на изменения по проекто доклада на 6 октомври по обяд, като гласуването ще се състои на 13 октомври. Имаме превод на 21 езика днес, с изключение на естонски, латвийски и гаелик. А сега преминаваме към електронното гласуване. Първо гласуваме по доклада по трансмазнините. Нека да провериме дали сме готови за гласуване. Изменение 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се въздържали се, приема се. 57 за против, въздържали се, отхвърля се. 58 за против, въздържали се, отхвърля се. 59-то за против, въздържали се, отхвърля се. 60-то за против, въздържали се, отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 65-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-то за, против, въздържали се, приема се. Ще провериме. Гласувахте ли? Край на гласуване. Приема се. 67 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 за. Извинете. Трябва да прогласуваме 69-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 72. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 78 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 79-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ще гласуваме изменение 85-то. За, против, въздържали се, приема се. 87-мо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Авете вотато тут. Всички ли гласуваха? Край на гласуване. Апровато. Приема се. А сега седми компромис за, против,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 45-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. 46-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. Петдесето изменение за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване по електронен Avete votato tutti, il voto è chiuso. Appro- Край на гласуването. Приема се. И поздравявам доклад. Adesso passiamo a il punto successivo. И сега преминаваме към следващата точка от гласуването ни. Votiamo adesso. Eh... Сега ще гласуваме следващата точка от дневния ред, точка 7.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 Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 68 за. Против въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. Approvato. Приема се. Continuiamo la nostra riunione. Продължаваме с заседанието. Продължаваме с представянето на доклада на комисията ЕНВИ, становище към доклада на комисията по транспорт относно логистиката в Европейския съюз и мултимодалният транспорт в новите коридори на ТНТ. Моля колегите, които не се интересуват от тази тема, да напуснат залата възможно най-бързо, за да дадем възможност на нашия докладчик господин Зофоли да ни представи своето становище. Скъпи колеги, room, want to leave the room, моля тези, които искат да напуснат залата, да го направят и да продължат интересните си разговори отвън. Господин Зофоли, имате думата. Grazie Presidente. La Commissione Trasporti ci chiede un parere. Благодаря ви, господин председател. Комисията по транспорт поиска да излезем с, становище по доклада по собствена инициатива, посветен на логистиката. в коридорите на ТНТ. Въпросът е от стратегическо значение за 13% от БВП в Европа и 15% от крайната потребителска цена на произвежданите стоки зависят от разходите за логистика. И така, искането, което се отправи към Европейската комисия, а е именно да излезе с нова стратегия относно логистиката за 2017 година. Там се предвиждат редица промени Обсъжда се текущите проблеми, с които сме сблъск... сблъскваме, именно Брексит и кризата с мигрантите. И се припомнят е, ангажимента, който поехме на срещата в Париж за намаляване на емисията въглероден диоксид е, с 40% до 2300 година. А не бива да забравяме, че над е, една четвърт от емисиите от въглероден диоксид идват от сектора на транспорта, от тях две трети идват от секторът на сухопътния транспорт. Така че очевидно трябва да се съсредоточим върху транспорта и неговата устойчивост и в частност на сухопътния транспорт. Той е нещо широко използван, защото излиза най-ефтино както от гледна точка на цената, така и от гледна точка на времето говорим за навици, които трудно ще се променят. Знаете, че трудно се променят придобити вече, освоени вече методи на поведение и твърдо наложили се навици. Сега основните ни амбиции са свързани с намаляване на превоза по а, сухопътен път. Обсъдихме също така и тази тема в контекста на кръговата економика. Знаете, че се появяват нови и модели за економическо развитие. Кръговата економика предполага отпадъците вече да не се разглеждат като проблем, а като потенциален ресурс. Обсъжда се възможността за рециклиране или повторна употреба на материали, които могат да бъдат използвани отново за производство на нови стаки, стоки. И а, за целта обаче трябва отпадъците също да бъдат а, превозени и би следвало това да се случва из... чрез избягване на сухопътния транспорт. А към момента все още не сме в състояние да можем да гарантираме тази възможност. Трябва да се работи по-сериозно над възможността за надежден превоз на отпадъците с цел рециклиране или повторна потреба. Така че това са основните области, в които трябва да се съсредоточим. Намаляване на емисията въглероден диоксид и замърсяването на въздуха, но също така трябва да се обърне внимание и на шумовото замърсяване. 80% от гражданите на Европейския съюз живеят в а, зони с високо равнище на урбанизация. Всички ежедневно се сблъскваме с, с задръстванията в градовете. Всички знаем, че стоките постигат ежедневно по сухопътен път в градовете така че не може да си позволим да оставим а, този отрасъл сам да се регулира. Имаме нужда от дългосрочно планиране. Трябва да има по-високо равнище на интеграция на политиките между държавите членки и също така да има по-добро съгласуване на политиките между публичния и частният сектор трябва да се гарантира по-добра съгласуваност между различните видове транспорт, т.е. сухопътен, железопътен, използване на вътрешните плавателни пътища. Аз също така се нуждаем и от политика, която изисква добро планиране, за, за което трябва да има и надлежен обмен на информация. За целта трябва да се инвестира в цифровизацията на сектора. И тези инвестиции трябва да обхванат цялата верига и да стигнат до най-малките предприятия, а не да остават само на равнището на големите дружества, защото МСП все пак представляват 80% от предприятията в Европейския съюз и те трябва да имат достъп до тази информация и да вземат участие активно в обменът на информация, за да постигнем конкретни ефикасни решения. Поставя се и въпроса за обучението на работната ръка. Има възм... потенциал за създаване на работни места в този сектор, макар той да е изложен и на социален дъмпинг. има неквалифицирани шофьори на тежки превозни средства по пътищата на Европа, което води до последици, в някои случаи много тежки последици, свързани с пътно-транспортни происшествия и други нарушения. Така че пак повтаряме нужда от един стратегически, добре интегриран подход в сектора. В заключение, основната ни цел е да прехвърлим превоза на стоки от а, пътищата към железопътния транспорт. Трябва да се инвестира в научно-развойна дейност. А, имаме нужда от по-бързи и по-ефтини влак, влакове за транспорт на стоки. И трябва също така да се инвестира в поддръжка на наличният подвижен състав. Има също така и конкретни проблеми в някои конкретни коридори, които трябва да бъдат премахнати. Обсъдихме стратегическите коридори в рамките на трансевропейските транспортни мрежи, но тези стратегически коридори не бива да остават само пътища. Това трябва да са ни добре взаимно свързани пътища, добре свързани, например, с второстепенните пътища по покрай съответният стратегически коридор. И това са усилия, които трябва да се направят на политическо равнище, като по този начин се надяваме да повлияем и на крайната цена, защото се оказва, че цената е решаващ фактор в избора на вида транспорт и използването на методи като въвеждане на винетни принцип, на винетни системи или друга форма на заплащане на такса за използването на пътища дава резултати. Тя насърчава дружествата да търсят альтернативни методи на транспорта, така че трябва да прилагаме типа, който замърсява плаща в областта на транспорта. В това отношение трябва да се насърчава и по-широкото разпространение на електрически автомобили в градските центрове но политическата воля е много важна в насърчаването на подобни на подобна промяна на поведението. Пакта на кметовете също може да изиграе важна роля, защото именно местните регионални органи на самоуправление се сблъскват ежедневно с тези проблеми. Замърсяването, отпадъците, събирането на отпадъците са проблеми, които ежедневно вълнуват кметовете и гражданите. И именно чрез такива теми, които са пряко свързани с ежедневието на гражданите, можем да постигнем истинска промяна в поведенията. Това са някои от темите, които са засегнати в доклада по собствена инициатива на комисията ТРАН. Спрях се на някои елементи, свързани най-вече с устойчивостта от гледна точка на опазването на околната среда. Имате възможност да внесете проекто изменения до 11 октомври и с, с, с интерес ще очаквам вашия принос. Благодаря ви. Е, е, Благодаря. И сега докладчетата в сянка, господин Дантан, заповядайте. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Господин Дантан го няма и му моли да го извините сега, той ме помоли да прочета неговото изказване. Бих искал да благодаря на докладчика за проектостановището, което е добра отправна точка. Подкрепям основните точки, посочени от докладчика и по-специално нисковъглеродният транспорт с цел постигане целите, които сме си набелязали по КОП-21. По този начин ще се, намали, ще се намали замърсяването на атмосферата в е, Европа. Също така преминаването от сухопътен към железопътен е, транспорт. Бих искал също така да наблегна на две неща, които ми се виждат много важно. Първо, електрифициране на транспортните мрежи с е, цел спада на въглеродните емисии, които представляват повече от 80% от емисиите от парникови газове. Електрическият транспорт е неутрален транспорт, който е много удобен в градски зони и в така наречената зона последна миля. Второ, употребата на данни с цел цифровизация на логистичните е, служби. За това смятам, че, че трябва да има единен метод за отчитане на емисиите с цел изчисляването е, въглеродният отпечатък на цялата транспортна верига. Готов съм да е, подпомогна докладчика и съм сигурен, че ще постигнем компромис по текста. Господин Дорб. Е, так for det, <clears throat> og tak til øh, på området Благодаря. Благодаря и на докладчика за това, че разглежда тази тема, която е изключително важна, действително. Транспортната област, сградите, сградния фонд, които допринасят до увеличаване на въглеродния диоксид в атмосферата, сериозен проблем. Но изключително важно е да обърнем внимание и на тежкотоварните автомобили. Сега бихме желали да се използват железопътни линии, за да могат действително на тях да се качват е, изтоките и тежкотоварни автомобили. Но първото основно условие е влаковете да се движат на време, за да могат и стоките, разбира се, и товарите да стигат на време. Това е едно много сериозно предизвикателство, което трябва да се опитаме да разрешим. На следващо място, безопасността по пътищата, имайки предвид отново големите тежкотоварни превозни средства. Как е, бихме могли да направим така, че движението да е наистина безопасно? Как големите тежкотоварни автомобили да бъдат безопасни. Виждаме, че потреблението на алкохол се увеличава, за съжаление. И е, ще трябва да има специални системи, които не трябва да позволяват на шофьора да запали двигателя, ако е употребявал алкохол. Знаете, че изключително опасно да се шофира под опьянение. знаем, че имаме много съмишленици в тази област за да можем да усъвършенстваме наистина логистиката на транспорта и да си сътрудничим с е, железопътния транспорт, транспорт е добре. Мисля, че сме направили вече правилна стъпка. Благодаря. Благодаря, госпожа Ятемаки. Благодаря, господин председател. Както посочи и докладчикът в самото начало, 35% от европейските парникови емисии се дължат на транспортния сектор. Действително трябва да обърнем внимание на този въпрос, особено след съгласието постигнато в Париж, за да могат да се намалят значително тези емисии. Необходимо е да отбележа, че технологичната промяна няма да е достатъчно. Необходимо е да променим и нагласите си и всичко да се преведе на езика на практиката. Най-трудно, разбира се, се променят нагласите и навиците на хората. Това зная. Следователно трябва да обърнем внимание именно на този аспект – Европейското законодателство а, не бива да забавя напредъка. Естествено, ще имат промени, които ще се внасят, ще има разлики между държавите членки и държавите членки ще имат свободата по свое осмотрение да експериментират, да търсят удачни начини за намаляване на вредните емисии. Това води до успехи, но разбира се понякога и до грешки. Сега, що се отнася до промяната в начина на транспорта? Тук не говорим за мобилни телефони, смартфони или проче, а за една много сериозна промяна в културен смисъл – Необходимо е да се вземат интелигентни а, решения за интелигентни действия. Това се отнася както за Европейския парламент, така и за цялото ни общество. Европейският парламент би могъл наистина да бъде водещ в това а, отношение. И е, що се отнася до седалището на нашия парламент, е, това движение създава очевидно допълнителни емисии. Следователно, е, мисля, че Европейския съюз би могъл да направи промяна и в своята нагласа в тази насока и да посочи този пример пред държавите членки. И е, сигурна съм, че увеличаването на ефективността на транспортния сектор при превоза на хора и товари е, е много важен аспект на развитие. Но нека да видим какво се случва по булевард Белиард с по един шофьор сам в автомобила е, очевидно има начини да се преодолее това. Транспорта може да бъде достъпен, по-ефтин и а, с по-малко емисии. Възможно е да се засили използването на обществения транспорт за сметка на частния. Благодаря на докладчика за отличния доклад и е много интересно да видим докъде ще стигнем. Благодаря. Благодаря. От името на госпожа Конечна, госпожа Боля. Uh, um, Благодаря. Ще споделя някои аспекти от името на съдокладчицата по доклада. Тя приветства първата стъпка на комисията относно тежкотоварните превозни средства и емисиите от тях, обаче е, може да се отиде още по-напред. Наистина това е сериозен проблем, има ясни аргументи в плюс и в минус, но а, очевидно този транспорт е много важен и затова трябва много сериозно а, внимание да обърнем. Като че ли на тежкотоварните превозни средства и на целия парк, като че ли не обръщаме достатъчно внимание. А, ясно е какъв е процента на емисиите, а вече 20 на години като че ли не се обръща внимание на всички тези аспекти. Нека да обърнем внимание за необходимостта от зареждащи устройства и точки за електрическия транспорт по градовете, за да може да се усъвършенства трансевропейския транспорт и мрежата му. Има очевидно затруднения бюджетни в това число. В транспортния сектор не може да се финансират е, съвместни проекти в тази насока, както бихме желали. Но от друга страна, Възможно е да се увеличат а, ресурсите, да се съберат ресурсите, за да могат в крайна сметка да се постигне по-добро бъдеще социал и економическо. И имаме наистина сериозни затруднения, поне в моята страна имахме такива случаи и ето за това трябва да обърнем внимание на железопътния транспорт, което направихме в Ирландия. Ирландското правителство направи необходимото за да използва ЖП Кориндора и това отношение се наистина усъвършенства транспортната мрежа. Благодаря. Благодаря. От е, името сега е, Европа на свободата и пряката демокрация заповядайте. Благодаря. И аз е, от свое име бих желала да благодаря на колегата за проекто становището и проекто доклада. Оценявам много положителните аспекти, които бяха споделени от докладчика. Действително има сериозни предизвикателства, на които трябва да обърнем внимание. Мултимодалният транспорт е много важен, особено в товарния превоз и разбира се борбата срещу намаляване на парниковите емисии, за да спазим споразумението от КОП-21. Няколко елемента искам да разгледам които трябва да се засилят според мен в текста. Енергийна ефективност, логистичния сектор и мултимодалния транспорт и очевидно е необходимо да се прехвърли голяма част от ЖП транспорт, е, от шосейния към ЖП транспорта. Ясни са целите, които трябва да се зададем, особено когато става въпрос за превоз на стока над 300 км разстояние. Например, в книгата на комисията има ясно изискване за прехвърлянето на този вид превоз към ЖП. 30% до 2050 година, по-нататък 50% и проче. Очевидно е, трябва да обърнем внимание на тези аспекти от документа. Например, някои аспекти, свързани с опазване на околната среда, трябва да бъдат действително обвързващи при изграждане на инфраструктурата. Участието на обществото в хода на взимане на решение трябва да се усъвършенства, особено ако инфраструктурните планове и инвестиции ще имат въздействие върху хората. Така че, процесът на взимане на решение трябва да бъде прозрачен – и е необходимо да направим нужното така, че ресурсите от държавите членки и ЕС да бъдат използвани за инвестиции, но коректно, правилно, за да можем да гарантираме, че реализираме а, реалистични инвестиции. Понякога а, не се спазват изискванията на реалността и се правят инвестиции, които не са устойчиви. Благодаря, председателя. И сега, комисията. Представител, заповядайте. Good morning. Good morning. Добър ден, добър ден, господин председател. Питер Демер се наричам генерална дирекция МУВ движение. С голям интерес и слушах докладчика и а, докладчиците по доклада. Не мисля, че трябва да навлизам много в подробности в направените предложения. Потвърждавам, че повечето от предложенията за действие на комисията в тази насока ние подготвяме нашите предложения. Е, знаете, че имаме съобщение за мобилност с ниско въглеродно значение и съдържание. Това е нещо много важно. Становище, което наистина е изпратено на вашата комисия. С голям интерес ще се запознаем подробности с вашия е, доклад и ще продължим диалога по тази изключително важна тема. Благодаря. Председателя. И така, е, сега в края на е, дискусията ни давам отново думата на господин Джофоли за е, окончателни заключения. Добре, Благодаря. Искам да напомня на колегите, че срокът е 11 октомври за внасяне на измененията. Няма чак толкова много време до тогава. Освен това, виждам, че ние споделяме една и съща цел и цели и имаме общи предизвикателства, така че съм убеден, че ще можем да подготвим много добър текст. Благодаря, председателя. Докладчика каза, че срока за внасяне на изменения е 11 октомври в 12 часа, гласуването МВ 8 ноември, а комисия по транспорта е за 5 декември. И сега можем да преминем към следващата точка в дневния ред. Е, господин Дънкан е докладчик по темата и можем да започнем е, обмяна на мнение по този доклад, по измененията, които са предложени от колегите, по схемата търговия с емисии. Ще дам веднага думата на докладчика, за да изслушаме становището му господин Дънкън. Благодаря, господин председател. С голям интерес ще изслушам коментарите. За съжаление, трябва да тръгна по-рано заради демонстрацията, така че просто ще спра до тук със своето представане. Okay and we can uh, start immediately with uh, the shadow present here. Докладчиците в сянка. Господин Белет виждам, но... I can give a floor. Но мога да дам думата на госпожа Дали. Заповядайте. Um, thank you, Chair, and thanks to the rapporteur, Mr. Благодаря. Е, е, да, действително, може би ще заема част от времето, което спести докладчика. От името на е, господин Гуталанд говоря. Той не може да бъде сега тук. Разисквахме досието и разбирам от нея, че има наистина преговори в, съвсем положителна светлина, които се развиват по един конструктивен начин, такът разискванията. Така че аз ще очертая каква е нашата позиция на социалистите и демократите. Наистина СЕТЕ е, е от изключително голямо значение за нас. След споразуманието от Париж е много ясно, че Европа трябва да направи нужното, за да стигне до ниско въглеродно общество, продуктивно, а СЕТЕ е в сърцервината на този аспект. И този път обаче трябва да направим нужното по правилен начин. Нашата политическа група иска да постигне онова, което винаги сме искали, силна прогресивна система с намаление на емисиите, емисия и устойчив растеж. Система, която е, е предвидима, предоставя стимули за бизнеса, развива технологиите и да има инвестиции в климата и бъдещето. Но, за да стане всичко това, е необходимо да внесем промени. Първо, да се намали систематичното свръхдоставка на кредити и емисии на пазара. Твърде дълго наистина това нарушаваше системата СТЕ и дава погрешни сигнали. Реформата, по която преговаряме сега, е една възможност, която трябва да използва Европа, за да се използва максимално потенциала на СТЕ в средно средносрочен и дългосрочен план. Действително, ние предлагаме няколко изменения, които са насочени към намаляване на емисиите е, е, с съобразно целите 2050 година на ЕС. Що се отнася до е, коефициента на линейно намаление, то следва да се увеличи що, по същия начин, както трябва да се обърне внимание и на търговията и тръжния дял на продажба на емисиите. Що се отнася до свободното разпределение, трябва да се сложи наистина лимит, а при а, търговете трябва да се обърне внимание на начина по който ще протича тази търгове. Замърсителят плаща трябва да бъде наистина основния принцип. Дела за тръжна продажба трябва да е 57% с тенденция за увеличение в бъдеще. Освен това, трябва да има ясна времева цел за тези е, търгове, плюс основно внимание да се обръща на екологията. Важно е системата да бъде справедлива, точна, да отразява нивото на излагане на риск и изнасяне на емисии. В този смисъл можем да подкрепим секторите, които са най-изложени на тези проблеми. И в крайна сметка е, важна е мярката, целта, която се полага, защото цялата фаза трябва е, да бъде насочена към доброто изпълнение. Освен това, според нас е много важно разпределението да бъде динамично и коректно. За да бъде по-справедлива системата, е необходимо да бъде централизирано решението на европейско ниво, що се отнася до цената и разпределението на е, тежестта на цената за електричество. В противен случай няма да има равнопоставеност. Друг проблем, който е много важен, е, е солидарността. Никой не не трябва да бъде забравен и преминаването към ниско въглеродно общество. В крайна сметка усилията ни борба срещу промените в климата не трябва да има социални изменения. Затова предлагаме нов преходен фонд, който да подпомага нуждаещите се. Освен това, новаторствата ще бъдат изключително важен компонент от СТЕ, за да стане а, още по-удачна системата. Председателя моли ораторката да говори по-бавно. И така, те трябва да се превърне в по-добре функционираща система и ние предлагаме да укрепим и фонда за новаторство. Много е важно да се обърне внимание на научно-изследователската развойна дейност, за да се подкрепи бизнеса в Европа и устойчивото развитие. И с тези мерки групата на социалистите и демократите е убедена, че СТЕ може да се превърне в успешен инструмент, що се отнася до намаляването на емисиите и да се създаде правилния стимул за енергийни иновации и развитие на стопанската дейност в бъдеще. Благодаря, господин председател. Thank you very much. Благодаря. Господин Белет. Uh, Благодаря, господин председател. Добро утро. Искам няколко бележки по основните проблеми. Сега, линеарното намаление и факто, коефициента на линеарно намаление. Ние подкрепяме предложението на Европейската комисия за 2%, защото смятаме, че това е амбициозна цел, която си е поставила комисията. това отговаря на целите, които си поставихме на конференцията в Париж и на усилията, които нашите партньори също смятат да направят за в бъдеще. НП е, е смята, че е, тръжният процент трябва да бъде 52, а не 57. Позоваваме се на решението на съвет от 2014 година. Ние приемаме. Знаете, че в заключенията на съвета се казва, че е, тръжният е, процент не трябва да се намалява, но няма посочена цифра. Така че ние не. А, е, а, успорваме решението на съвета, но просто нашите изчисления се а, опират на а, съответното разпределение на процентите в третата фаза. И нека не забравяме също така, че не, свободни или безплатни квоти не се, не се дават на всички. 10% се дават само на онези отрасли, където постигнатите резултати са отлични. Ако искаме наистина да намалиме емисиите на СО2 в бъдеще, защото се отласа до СТЕ и авиацията и авиационните дейности, които не влизат в СТЕ, аз мятам, че, че че тук трябва да има повече съответствие с другите отрасли, които попадат в СТЕ. Нека също така се позова на пазарните изследвания, като Томсън Паузис. Няколко групи предлагат, цитирам, много големи приходи от вятърна енергия за някои отрасли. Разбирам, че малко късно сте дошли за това, така че цитирам още веднъж господи Томсън Ройтърс, която, която е, Която е изследователи, които биват уважавани от нашите зелени колеги, считат, че е, този подход е, би могъл да бъде доста а, пагубен за конкурентноспособността на някои отрасли. Така че за това смятаме, че е по-добре е да се върнем към първоначалното предложение на комисията относно кръговата економика и че има поле за дискусия. Така, колкото до показателите, смятаме, че тези показатели трябва да бъдат амбициозни, но те трябва да бъдат фиксирани преди започване на новата фаза на а, разпределение и е, продажба на квоти, за да могат е, съответните отрасли да направят своите разчети и да имат е, достатъчно време да изчислят евентуалните си реални постижения. И като тези разчети се направят на основа на по- нови данни и резултати, а не на 2008 година. Надявам се, че ще можем да постигнем също така и съгласие относно количествената оценка. Приветстваме предложението 10% е, да не се е, прилагат за най-добре функциониращите отрасли. И също така нещо важно – непреките разходи. Това е един спорен проблем. Трудно може да се намери решение, но ние считаме, че е необходим хармонизиран подход и ние и други политически групи смятаме това. Но смятаме, че пълна компенсация на непреките разходи е трудно постижимо. така че държавите членки трябва да намерят някакси своите методи, но разбира се, като имаме един първоначално хармонизиран подход. А, нашата загриженост за малките и средни предприятия се споделя и от другите политически групи. А, така е. И колкото до съвместимостта с другите политики. Трябва да се е, отчитат резултатите от е, СТЕ с е, другите политики, които се прилагат от е, държавите членки за намаляване на емисиите. И трябва също така да се отчита начина по който различните а, е, политики се а, е, припокриват. И това трябва непременно да бъде отчетено. Това са моите бележки по направеното ни предложение. Благодаря. А сега господин Екхалт може би да обясни позицията си. Благодаря, господин председател. Може ли да се върна към случилото се миналата година в Париж, където всички политически групи така приветстваха постигнатите успехи а сега всички политически групи упражняват натиск на държавите членки да ратифицираме е, споразумението, което е от огромно значение за всички нас. Но хората знаят ли а, как, по, по какво сме си споразумяли или просто нещата остават скрити? Струва ми се, че е, самият факт, че в тази зала практически няма никой, говори много красноречиво за е, нашето отношение. Това е едно от, един от основните инструменти, с които разполагаме за борба срещу промените е, в климата, а Енви и водещата комисия. А погледнете кой е в залата. На практика няма депутати, просто защото много хора на практика се отказаха от този инструмент. Е, до това сме стигнали. Един от най-важните инструменти, кои, с които разполагаме с цел да постигнем целите, набелязани в Париж, просто е, е отхвърлен или изоставен от е, хората. Така че пред, преди да казваме, че е зелените са онези, които създават пречки, нека се, си зададем е, въпроса до защо сме стигнали до там и какви са препятствия. Сега моя колега много нам, на, набляга на изследването на Томсън Ретерс, но про, про, прочетете ця, всичките им изследвания, които казват, че цялата фу, система не функционира. Всъщност е, няма цялостно виждане. Тук се говори за малко въглеродно изместване, малко нещо поправено от тук. А Томсън Ретерс говори за цялост за цялостно финансиране на е, системата, т.е. за емисии от порядъка на 250 милиона до 2020 година. За, така че имам и аз се питам, защо трябва да, да правя усилия за е, укрепване на тази система, защото ако не направиме нищо за сете, ако оставим нещата да продължат така, всъщност 2020 година всички правила, свързани с изместването на въглерода, ще е, престанат да бъдат в сила. И в крайна сметка, какво от това? Много хора се тревожат от това, аз не. Така че какво прави комисията? Някои правилца от тук, от там, а всъщност единствен, единственото нещо, което предлага комисията е намаляване на коефициента на линейно намаление до 2,2. Така че в а, предложението си комис, комисията а, стига до един резултат от 400 милиона, т.е. за да се върнем на 250 милиона. Същевременно обаче комисията иска да извади 250 милиона емисии, и които да бъдат включени в новия резерв. Т.е. тези, които ги спечелихме, те се прехвърлят от трета фаза в четвърта фаза. Какво ще спечели околната среда от това? Нищо. Така че аз все просто си, си казвам за какво, какво от всичко това. В крайна сметка абсолютно нищо не се постига. става, става дума за най-важния инструмент, който в момента а, представлява сума от 5 евро на тон, но единственото нещо, с кое, което, на което наистина е реално в момента са спекулации. Спекулации върху цените. Така че Няма ГУЕ, няма представители на ГУЕ, тук в момента няма на АОДЕ. И, е, а какво, какво можем да направим? Как можем да решиме проблема? Как как да преразгледаме и преструктурираме системата и какво да направим с издишъка от емисии. Но за да можем да постигнем нещо, трябва да имаме една функционираща система. А до година е, Китай е, внедрява пилотен проект по СТЕ, а от 2020 година е, въвеждат и търговия с емисии. Тогава какво ще направим с въглеродното изместване? А, светът върви напред, а ние все още продължаваме дискусии по теми и проблеми, които са от миналото. Госпожа Еви. Благодаря, господин председател. Права съм, прав е колегата Екхаут. Единственото, за което се споменава в тези доклади, са пропуските. Ние отлично отсъзнаваме тези пропуски, И всъщност се правят едни малки поправчици, ремонти от тук, от там, за закърпване на системата, вместо създаване на една стройна система, която наистина ще подпомогне предприятията. Може би трябва да потърсиме други примери. Парламента може би е този, който трябва да поеме лидерството в тази област. В никакъв случай не трябва да задгърваме тази политика, да търсиме дългосрочни решения, като например а, повече научни изследвания относно количественото съдържание а, на въглерод в отделните продукти и по този начин да, се, да потърсиме някакво решение. Колкото до доклада на нашия колега, по компромисите ние лично считаме, че високата цена на въглерода е единственият начин по който е, могат да се получат приходи в държавния бюджет за вземане на мерки срещу за намаляване на емисиите. За това трябва да се намали обема на а, е, безплатно раздадените квоти. Смятаме, че 2,2 е, е прекалено нисък прак. 2004% би било една а, добра отправна точка. Смятам, че предложението на съвета е, е неоправдано в е, случая. Също така се противопоставяме на оптинг-аут възможността за оптинг out на малките единици, защото в такъв случай те просто няма да прилагат правилата. И също така смятаме, че не трябва да се прилага системата на РСП, защото тя всъщност ще бъде изгодна само за големите нефтени е, предприятия. Също същевременно ще има и е, много проблеми свързани с сигурността на на складовете на въглерод, на местата, където се каптира и в крайна сметка ще трябва държавите членки да поемат разходите и да решават проблемите. Господин Абайтен. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички, които работиха по това досие. Темата, която обсъждаме, има няколко важни аспекта и има един аспект, който особено много ни притеснява в НП. Днес има някои промишлености, които поради технически ограничения нямат възможност да намалят емисиите си от въглероден диоксид и има опасност тези промишлености да изнесат своите производствени мощности в трети страни. Видяхме, че споразумението от Париж е на много добро споразумение, но когато говорим за промишленостите, с, с, чието посетство е с високо количество емисии от въглероден диоксид, много по-трудно се оказва да се спазят заложените амбиции за тези промишленци, като например стоманодобива, химическата индустрия, производството на изкуствени торове. Защото от оперативна гледна точка тези промишлени отрасли ще се сблъскат с сериозни проблеми с това предложение и да имат много добри доводи в защита на своята позиция. И ако се опитаме да упростим малко живота чрез увеличаване на повече безплатни квоти. Тоест, ако се дигне тавана от 10%, т.е. безплатни квоти за 10%, най-добре, справящи се оператори. Искаме да има повече безплатни емисии, по-малко тръжна продажба на квоти. И между другото държа да отбележа, че се радвам на сигналите, които чувам от а, държавите членки, в частност държавата, която аз най-добре познавам. Тя все още не е излязла с официална позиция, но се надявам до поени дни да излезе Германия с а, официална позиция което те е с увеличаване до 1% или процент и половина увеличаване на безплатните квоти, ЕНП ще защитава дори по-амбициозно предложение от 5% увеличение. Вече се правят първи ходове в тази насока. А и като цяло, чух казаното от колегата Екхаут, вярно е, можем да критикуваме някои елементи на схемата, но не забравяйте, че целта ни е да постигнем намалени от 20% до 2020 година. И е вярно, че се иска по-високо, по-амбициозни -по цели, но това не е причина да се отказваме от схемата за търговия с емисии. Знаем, че има много големи очаквания от срещата на ИКАО в Монреал за намаляването на емисии, но пак казвам, това не е причина да се отказваме от схемата към момента. А и между другото, емис... сериозно намаляване на емисиите се очаква и в областта на електроенергията. И не само непростите организации, но и операторите от тези отрасли изискват от нас по-амбициозни предложения. Те биха се радвали да излезем с по-амбициозни такива. Но трябва да мислим, но не бива да забравяме и секторите с високо количество емисии, които се отделят при производството, трябва да им дадем необходимата, необходимото време да могат и те да се преструктурират. Искам да ви обърна внимание на проекто изменение 139 и 140, посветено на въздухоплавателният сектор. Трябва да, да разгледаме въпроса за вътрешноевропейските полети, Не може да очаква намаление от емисиите с 43% от сектора на стоманодобива, с всички трудности, които това предполага, а да изискваме от сектора на въздушния транспорт намаление на емисиите с едва 5%. Не може да искаме от този сектор да се доближи на 100% до равнище правидни за други сектори, но трябва все пак да поискаме от тях по-амбициозни усилия, защото други транспортни отрасли, като железопътнията, например, са включени в схемата с търговия с емисии, въпреки че всъщност това е един много по-екологосъобразен сектор. Обръщам внимание и на проект изменение 274, което е посветено на тази тема. Питаме се дали не трябва да се предвидят някаква форма на подпомагане на железопътният сектор, който по принцип е много по-екологосъобразен. Ако трябва да пътувате от Брюксел до Франкфурт, например, може да пред имате избор между влак, автобус и, и самолет и равнищата на емисии, свързани с, с това ваше пътуване, са много различни. Освен това, някои от транспортните, някои видовете транспорт са хванати от, в, от СТС, съответното изискване за намаляване с 43%, а други не. Така че трябва да се стремим към малко повече справедливост в транспортния сектор. А освен това, ние също предлагаме увеличаване на средствата за фонда за нововведения. Имаме нужда от повече инвестиции в модернизацията на инфраструктурата, особено в източна и централна Европа. И тук би трябвало да заложим тези цели в член 17 от предложението на комисията. Господин Екхаут с пълно право каза, че след 2020 година част от а, законодателните изисквания, които в момента са в сила, ще изтъкат и действително, ако искаме сериозна промяна в инфраструктурата в източна и централна Европа, са на лице преди тази дата, ще имаме нужда от много по-сериозни инвестиции в този отрасъл и се надявам да получи подкрепата на колегите за наше предложение. пани Много ви благодаря, господин председател. Скъпи колеги, най-напред бих искал да започна с един коментар от по-общо естество. Времен проект изменения, внесени към доклада на колегата Дънкън, показват, че СТЕ създава повече проблеми, отколкото разрешава. Има много сериозни съмнения, изказани относно тази схема и е напълно възможно да се постигнат същите резултати с много по-прости инструменти и от финансова и от административна гледна точка. В случая Европейската комисия избира един прекалено сложен метод, свързан с липса на сигурност и предвидимост за всички отрасли, които са част от схемата. Говорим както за секторите, които са пряко свързани, които са част от схемата за търговия с емисии, така и с всички потребители на електроенергия. И а, така а, се спускваме с много сериозни трудности тъй като изискванията на СТЕ са много тежки за някои промишлености, без обаче да има цялостна визия за това как ще се развие схемата за в бъдеще. По този начин само допринасяме за пълния хаос и несигурност на пазара. Така, например, се повече се отклоняваме от националните планове за инвестиции, вместо да се придържаме към тях, изкуствено се създава конкуренция между производителите на електроенергия. И тези е, тенденции могат да се обяснят по различни начини. Може да се каже, че е трудно да се определи цената на квотите за емисии, че не може да се предвиди как ще се развие пазара в близко бъдеще. Също така някои държави членки вероятно привилегироват даден вид производствени мощности на електроенергия, защото те по-често се срещат в нашия избирателен район, например. Това е съвсем естествено, но това допълнително осложнява цялостният ни подход. А имаме нужда от един по-гъвкав, по-диверсифициран подход, да вземем предвид трудностите на регионите, които са особено уязвими на изместването на емисии от въглероден диоксид. Колегите от групите на социалистите, на либералите и на зелените ни предлагат много радикални изисквания за намаляване на емисиите, които ще засегнат много тежко някои отрасли, като например отоплението. И ми се струва тук, че вместо че с нашим път сме подходили, вместо да изпишем вежди, има опасност да извадим очи. А, същото въжи и за изискването безплатни е, квоти да се предоставят само на десете най-добре справящи се в съответният отрасъл. В този случай ще се прилага и, и отрасловият корекционен коефициент и по този начин останалите 90% от съответният отрасъл ще загубят още повече, за да могат да постигнат поставените цели. Тоест тези 90% от съответния отрасъл всъщност се оказват двойно санкционирани, тъй като безплатните квоти се определят възоснова на емисиите отделени при производството и не може да има корекции, които да се извършват апостериори. Което значи, че 10 първи процента няма да имат нужда, стимул повече да въвеждат нови технологии, защото вече са в тези 10%. останали 10% също нямат стимул да го правят, защото това няма да им помогне, тъй като квотите вече са разпределени. А, също така много често самите а, единици, производствени единици нямат свободата да, на, да намалят емисиите свързани с тяхното производство поради външни фактори, като например а, средството, мощностите за производство на електричество, от което те се снатяват. Ето защо смятам, че трябва наистина да, да направим много по-подробен анализ и да изготвим една по-справедлива а, система. А останалите проектни изменения са доста по-ясни. На първо място аз се противопоставям на амбициите, които надхвърлят заложеното в заключението на съвета от 2014 година. Смятам, че трябва да вземем предвид емисиите въглеродни диоксид, свързани пряко с производството, които няма как да бъдат намалени. Трябва също така да се вземат предвид и горските масиви в държавите членки, факт, който не бива да се пренебрегва, особено в контекста на постигнатото в Париж споразумение. Смятам също така, че делът на безплатните квоти, които се отпускат за производителите на електроенергия в най-бедните държави членки, трябва да са обект на много по-строг контрол от съответните компетентни органи, съответната държава членка. Като цяло, гледам положително на идеята за хармони... хармонизиране на системата за компенсиране на непреките разходи. Трябва максимално да се намалят допълнителните трудности за сектора на производство на електроенергия. Този отрасъл и без това вече е обект на много силен натиск в цялостната енергийна политика на Европейския съюз, при положение, че в цели региони на Съюза хората страдат от енергийна бедност и това е това, което не можем да пренебрегнем. Благодаря ви. Думата има госпожа Риес. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин председател. Господин Ария трябваше да напусне заседанието след а, гласуването, за да вземе участие в а, важно заседание в Мадейра. Той ми предостави своите а, коментари по проекто измененията и аз ще ги представя. На първо място морският транспорт заедно с полетите в рамките на Европейския съюз и из, извън него са единствените отрасли, които не са част от СТЕ, се очакват емисиите от тези сектори да се увеличат с 34% от 2020, 84% през 2300 година, в сравнение с равнищата от 90-та година. Те представляват общо 13,7% от емисиите на въглеродни диоксид в Европейския съюз. Очаква се до 2030 година двата отрасла да представляват до 70% от емисиите на въглеродни диоксид от световно равнище, ако двата отрасла не бъдат регулирани. Това напълно противоречи на целите поставени от Европейския съюз и целите от споразумението в постигнато в Париж. И колегата предлага създаване на един фонд за неутрализиране на емисиите от тези два отрасла. Това проекто изменение се основава на съществуващата система в Европейския съюз за наблюдение на морския транспорт, за да се сведе до минимум допълнителните разходи за пристанищните власти и операторите на морският транспорт. И системата ще работи по следният начин операторите, които пристигат или напускат пристанище на Европейския съюз, трябва или пряко да си купуват квоти по СТС е, да покрият своите емисии от въглероден диоксид, или трябва да платят средства в еквивалент за фонда на Европейския съюз, който да отговоря на средствата, на цената, колкото биха стрували квотите от въглероден диоксид. 20% от Съюза на квотите ще се инвестират за подобряване на ефективността на пристанищната инфраструктура. Ще се насърчават иновативните технологии и схемите за таксуване на пристанищата. По този начин ще се постигнат економи в размера на 1 милиард евро. Благодаря ви, госпожа Гардини. Благодаря ви. Ще се спра на най-важният приоритет за мен, а именно непреките разходи. Трябва да се сложи край на някои от нарушаванията на пазара, които предизвиква настоящата схема за търговия с емисии, които на практика представляват дъмпинг на пазара. В момента компенсацията на небеги разходи се, се извършва на доброволни начала и много малко държави членки прилагат тази компенсация, тъй като останалите просто не могат да си го позволят. И ако имаше такава в А, а пък ако се изостави доброволният а, принцип, а, ще се и държавите ги бъдат задължени да компенсират преките разходи. Това ще се смята за държавна помощ, която е недопустимо. Ние в нашата политическа група не искаме да премахваме компенсациите, но искаме те да се прилагат по един същи начин във всички държави членки. В момента разликите в рамките на държавите членки са прекалено големи, което пък води до разлики в конкурентоспособността на дружествата, в зависимост от това в коя държава членка се намира тяхното седалище. Подобно ли на разминаване в конкурентоспособността може да има драматични последици и ако не променим тези тенденции, и ако за периода 2020-2030 година средната цена на квотите е между 25 и 40 евро на тон въглеродни диоксид и ако дружествата в дадени държави членки не получават никаква компенсация от а, своите съответните държава, това ще доведе до потрясаващи последици за тяхната економическа стабилност. Бих, искал да, бих искала да помоля колегите да обърнат сериозно внимание на този елемент, който е заложен в по-голямата част от нашите проекто изменения. Благодаря на докладчика за работата по темата, но има толкова много различни предложения те са толкова разнообразни, че човек може малко да се загуби в тях понякога. Ние от италианската делегация предлагаме нещо много конкретно. Една система на компенсация, която се определя въз основа на определен дял от общият брой квоти за емисии, които ще бъдат продадени за периода 2020-2030 година. Това е наше предложение, е заложено в проекто изменение 381. Може би комисията трябва по-подробно да се спре на този въпрос и да постави основите на една система, която да даде възможност за хармонизирана компенсация в рамките на Европейския съюз, като да гарантира равнопоставеност за предприятията. Говорим за компенсации на непреките разходи. И аз просто не разбирам как може изобщо да се предвижда един ефикасен механизъм, който да функционира по подобен начин. Предвиждат се немалко промени, свързани с увеличаване на цената на квотите, което само ще засили е, това нарушаване на пазара. В е, проекто изменението си не определяме какъв ще бъде делът на квотите. Обсъжда се 3%, но 3% ще бъде крайно недостатъчно. В крайна сметка, вероятно, Европейската комисия ще трябва да изчисли какъв ще бъде необходимият дял от квоти, за да се постигне една такава истинска хармонизирана система за целия Европейски съюз. Пак казвам, това за нас е основният приоритет. А, за мен вторият приоритет е разпределението на безплатните квоти за индустрията. Тези квоти не бива да се дават на най-големите замърсители, а на против, на тези, които най-добре се справят с намаляването на емисиите. Именно тези шампиони в съответният отрасъл трябва да получават безплатните квоти. Защото когато насърчаваме такива дружества с добри постижения, насърчаваме цялото развитие на съответната промишленост, а промишлеността е свързана с работни места и с основното средство за препитание на цели региони във всеки един момент трябва да не забравяме, че всяко предприятие има и социални функции. Трябва да помагаме на предприятията, да ги насърчаваме да не изместват производството. И нека с новите механизми, които изготвяме, да не влушаваме допълнително положението на нашата промишленост. Господин Балц има дума. Благодаря, господин председател. Системата за търговия на емисии в Европейския съюз съдържа две възможности за крайни позиции. На първо място можем да разгледаме позицията на отрасъла, на економиката – Схемата в този смисъл се тълкува като една пречка на участващите на световния пазар в този смисъл. А другото становище съответно се отстоява от отдадените на каузата зелени, които искат действително тази схема да доведат нещата до там, че в крайна сметка а, системите, които работят на твърди горива, изкопаеми горива, да престанат да функционират. Тоест да се трансформира економиката в този смисъл и тя да стане екологосъобразна. Едно нещо е ясно и следва да бъде заявено. Самата система за търговия с емисии гарантира Европейският съюз да отговори на международните ангажименти, които е поел във връзка с е, въглеродните емисии. Това е факт. Европейският съюз е, естествено няма да стигне само до това. За 2030 година предвиждаме 40% намаление на тези емисии. Ние отиваме отвъд изискванията. Но пък защо не е ли 60%? Как ще се постигне това? Може да се постигне последния начин. Ако а, е, в Унгария има стоманодобивно предприятие, което дава заетост на хиляди хора, то може да не е толкова усъвременено, що се отнася до операциите си, но пък би могло да инвестира в по-добри технологии и в този смисъл може да получи свободни, безплатни а, квоти и по този начин да се трансформира. Сега това не е като да имаш стар автомобил, и си купуваш нов, защото искаш да а, е, бъдеш екологосъобразен. Не, тук става въпрос за огромни инвестиции. Същото се отнася и за сектора електроенергия. Ако заявим, че трябва да се закрие някоя централа, въпреки че тя функционира добре, в Унгария, например, не можем да използваме слънчева енергия или вятърна енергия само и изключително. Така че правителствата, дружествата трябва да си вършат работата. Необходимо е да се достави нужната енергия за населението. Тоест, добре е да има амбициозни цели, но както казах вече, от Украина в този случай можем да очакваме енергоисточник. Ще се затвори съответното предприятие, за което говорих в Унгария. Емисиите ще спадна там. Добре. Ще си купим електричество от Украина, което пък ще доведе до по-големи емисии в Украина. И ако си зададем въпроса как на глобална световна сцена да намалим емисиите – тогава със сигурност трябва да знаем, че Европейският съюз отговаря за 10% от емисиите защото те дори ако не се намалят, просто се прехвърлят в Украина или пък стоманодобивната промишленост отиде в Китай, тогава за какво става дума? Тук не става дума само единствено за защита и закрила на работните места. И да говорим за изместване на въглеродни емисии в този смисъл. Ние не можем дори да нам стигнем на глобално световно ниво е, целите, които сме поставили за намаление на емисиите. Следователно, мисля, че ако действително сериозно искаме да намалим парниковите емисии, тук целите ни са до 40%, тогава трябва да имаме предвид тези важни аспекти. Благодаря много. Председателя, благодаря. Няма други, които да са записали да разискват въпроса. А, ето, заповядайте. Пилар. Благодаря. Съвсем накратко. Искам да подчертая казаното и от госпожа Гърдини. Темата наистина във връзка с обещетенията е, много важна тема. Много проблеми ще създаде е, този регламент за дружествата. И трябва да подходим изключително внимателно по темата с безплатните квоти и намаленията на емисиите, защото намаленията трябва да бъдат 2,2%, например, максимално коефициент е намаление. Имаме, разбира се, докладчик на сянка, в сянката на който можем да вярваме председателя. Благодаря сега да изслушаме комисията. Заповядайте. Благодаря. Вече много неща бяха казани. Не мисля, че мога да обхвана всички повдигнати въпроси и разбира се комисията ще реагира на всички проекто изменения, но сега позволете да се спра на три аспекта в най-общ смисъл в хода на разискванията, проведени тук. Първо, как да намерим правилния път, за да постигнем равновесие между реализиране на нашите амбициозни цели и да спрем изнасянето на емисии? Комисията би желала да стъпим на досега постигнатите успехи. Ние успяхме да намалим емисиите и нямаме доказателство за изместване на емисии научните ни общности много внимателно следят развитието на събите и наистина можем да се радваме с постигналия си успех. Успеха в бъдеще има много елементи. Вие засегнахте голяма част от тях, показателите да се съвременяват, да се има предвид отделните отрасли, косвените разходи и прочее. Един елемент, който е много важен също така – в бъдещото законодателна уредба, как ще подкрепи новаторството. Необходимо е наистина уредбите да подпомогне развитието на технологиите, на чисти технологии, за да е, имаме по-малко притеснение за изнасяне на емисии. В този смисъл фонда за иновации играе сериозна роля и тук бе споменат. Нещо конкретно във връзка с докладчика в сянка НП относно съвременяването на показателите, предложени от комисиите. Само 2009 година данните се използват като основа. Подчертавам, че е методът на комисията да се използват както нови, така и стари данни, така че стъпваме на данните, с които разполагаме, а също така ще използваме и нови данни, които подлежат да бъдат събрани. Това е административно усилие, което се прави. Защо искаме да използваме и стари данни? Например, от Китай и други места със съответните показатели, които са разработени преди няколко години. Наистина, ние разполагаме с информация за нашата промишленост, когато става въпрос за целия свят емисиите, си мислим Очевидно е, че трябва да стъпим на наличните данни. Нека да не се отказваме от старата информация, когато усъвременяваме показателите. Освен това, ние се ръководим също така и от подхода на предвидимост в планирането. Така че това е, е начинът по който според нас трябва да продължим успеха си. На второ място – да се подпомогнат у нези държави членки с ниски е, доходи за модернизиране на енергийния сектор – това беше е, всъщност част от позицията на комисията и 2014 година съответно нашите цели за намаляване на емисия стъпват на това. Не защото а, е, държавните ръководители и правителствени искаха да има разлика в отделните части в Европа, а всичко това сочи нашия анализ, включително и а, е, анализа на въздействието. Има по-голямо предизвикателство за инвестиции при държавните държавите с по-низки доходи. Така че това разбиране е факт сред ръководителите, а също така в европейските институции имаме предизвикателството да подготвим такива инструменти, с които може успешно да се работи, да се продължи и с принципа на дерогацията, когато това е наложно, за да има истински ползи при модернизирането на енергийния сектор за държавите членки и е с по-нисък доход също. Нещо друго, което трябва да се има, този механизъм, как може да помогне да привлече частни капитали за научно-изследователска дейност се прави в тази насока. Ясно е, че нуждата от инвестиции е все по-голяма. Затова ние се опитваме да привлечем частен механизъм, за да могат механизмите да бъдат още по-полезни, особено и за държавите е, членки с по-низки доходи. И на трето място – във връзка с бележките от докладчика в сянка на зелените. Наистина има дебат, който е в ход. Внимателно го следим. Дали е достатъчно е, е, категорична системата? Не трябва ли да бъдем още по-категорични по отношение на участниците? Е, какъв е успеха на пазара. Знаете, че в крайна сметка е, е изключително важно да се подходи от всички аспекти и когато комисията подготвя предположението, е, знаем, че държавните и правителствени ръководители настояват на съществуването на успешен пазар с ниско участие на въглеродни емисии, 40% е целта, както знаем. И в съвета по околна среда комисията заяви на последното заседание относно начина по който можем да укрепим СТЕ и декарбонизацията в енергийния сектор. С интерес ще работим по този въпрос, следвайки разискванията тук във вашата комисия ние трябва да работим в рамките на онези мандати, които ни предоставят държавните и правителствени ръководители в Европейския съюз. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. И при... сега ще дам думата на докладчика, за да обобщи разискванията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Надявам се, че ще можем да отразим много от казаните аспекти днес. Благодаря. Okay. I... Председателя, благодаря. Да ви напомня графика, гласуването 8 декември, а в пленарна зала следващата година. Много ви благодаря. И след